Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich Скъпи колеги, добре дошли на тази сутрешното ни заседание. Предстоят ни доста гласувания, съгласно дневния ред. И преди да започнем работата си по дневния ред, искам да поздравя сред нас една група посетители от Калабрия, поканени от колегата Перилио. Добре дошли в Комисията по околна среда. Сега пристъпваме към точка 22 от дневния ред Конвенция за международна търговия с застрашени видове от дивата флора и фауна. So, Sie haben alle Ihre Abstimmkarten, weil wir... Uh, всички Надявам се си носите картите за гласуване. Тук ще гласуваме електронно. Моля, използвайте картите си. Започваме гласуването. Предложение за изменение 28 с устна поправка. Начало на гласуването. Thank you. Ja, bitte. Да, заповядайте. Значи зелените са срещу тази е, поправка. Също така и либералите. Значи не е допустимо това изменение. ще гласуваме за 28 в старата редакция, без устната поправка. Сега, колеги, нека да гласуваме с ръка, с дигане на ръка и само когато има колебание електронно. Кой е за изменение 28 в първоначалната му редакция? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 27. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 29. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 30 с устна поправка. Ние сме против тези две устни поправки. Значи сте срещу 30 и 31, доколкото разбирам. В такъв случай гласуваме по първоначалната редакция. Кой е за изменение 30 в първоначалната му редакция? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 31 без устната поправка. За. Против. Отхвърля се. Изменение 32 е оттеглено. 33 също. Изменение 34. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36 е оттеглено. 38 и 54 са идентични. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се. Приема се. 39. За. Против? Въздържали се. Трябва да проверим. Гласуваме електронно. Кой е за 39? Край на гласуването. Двадесет и пет за двадесет и пет 25 за, 25 против против, един въздържал се. На ръба. 40. Кой е за? Против. Въздържали се. Същия резултат, но ще трябва да проверим. Електронно гласуване за 40. Jeder abgestimmt, ja? Гласуваха ли всички? Тъкмо обратното. 25 за, 26 против, няма въздържали се, отхвърля се. 41 за. Против. Ще трябва да проверим електронно начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 25 за, 26 против, отхвърля се. 42. Кой е за? Против. Също упражнение електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Положението се подобрява. 25 за, 25 против. My machine didn't work, Mr. President. Устройството ми не работеше, господин председател. Аз бях против.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 Благодаря. Скъпи колеги, ако нямате нищо против, мисля, бихме могли да гласуваме амблок всичко това от 45, от 54 и 53, защото те касаят различни животински видове в Мадагаскар – ние поехме по линията, че трябва да има научни доказателства за всичко това, което се твърди. Най-вероятно има причини а, да ги има на тези разпоредби, но тъй като нямаме още научни доказателства, а ми се струва, че няма смисъл да ги гласуваме а, животински вид по животински вид. А, не знам дали бихте приели едно такова тълкуване. Само, че не сме стигнали до там. Още сме на 42. Колегата Перванва каза, че устройството и не е работило. Гласуването беше 25 на 25. Тук от секретарията ми казва, което е гласувано, е гласувано и няма мърдане. Проблемът е, че един от нашите членове не си носи картата. Значи в правилника е записано, че когато има колебание, се проверява по електронен път, който не си носи картата не гласува и това е техникът се приближава. Ще дойде при госпожа Първанова, но моля ви седнете за сега на друго място, за да няма проблем. 42 е отхвърлено, сега стигаме до 43-та поправка. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще трябва да проверим начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 26 за, 26 против, отхвърля се. 44. Кой е за? Против. Същото упражнение, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 25 за, 26 против, отхвърля се. Изменение 45 за. против. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 26 за, 27 против, отхвърля се. 46 с устно изменение, против което няма възражения. Кой е за 46 с устното изменение? Против. Приема се. Добре да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Значи съм бил прав. 33 ма за. Приема се. 47 с устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за.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 Почти всичко. 55. Изменение 55. За. Против. Въздържали се. Приема се. Dann kommen wir zu 59. Wer ist dafür? 59. Против. Въздържали се. Приема се. 60. За против, въздържали се, приема се. 61 е оттеглено, 62 за, против, въздържали се, приема се. Нещата се подобряват. 63 за, против, въздържали се, приема се. Анблок ли да ги гласуваме? Можем ли? Значи, гласуваме анблок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 против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Почти идентични 6 и 7. Гласуваме ги заедно за. Против. Въздържали се, отхвърлят се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към устното изменение JA английско. Няма възражения. Гласуваме. Кой е за? По точка от преамбюла JA. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17 с устно изменение. Преминаваме направо на 18, ми казват. Гласуваме по 18. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за. Извинете, пропуснах 21. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Split vote. 23 гласуваме в две части. Първа част за. Против въздържали се, приема се. Добре, ще проверим електронно начало на електронното гласуване. One PPE too much. Имаме един депутат в повече, се оказва. От НП. Добре, край на гласуването. 33 за, 23 против. Приема се. Втората част, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Третата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. против, въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към окончателно гласуване на текста. Кой е за резолюцията? Нека да го направим електронно. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Ясен е резултатът. 48 за, 2 против, 6 въздържали се. Честито на докладчиците по този много важен доклад. Благодаря на всички. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – сигурност на доставките на газ. Докладчик е колегата Богослав Соник. Направо преминаваме към гласуване. Изменение трето. И така, започваме изменение трето. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се 34-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, приема се. 35 изменения за против въздържали се приема се 36 изменение за против въздържали се отхвърля се 37 изменение за против въздържали се отхвърля се Пето изменение за против въздържали се, приема се. 38 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. Да, то е, ще се гласува въпреки всичко за, против, въздържали се, приема се. 39-то изменение. Тук имаме е, раздел на гласуване. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се, приема се. Седмо изменение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 изменение за, против, въздържали се, Приема се. Четиридесет и трето изменение за. Кой е за? За 43 трето изменение. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Що се отнася до 44-то изменение, ще гласуваме само за а, този текст, който е посочен тук. Кой е за? Да, а, вносителят на изменението. А, кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девето изменение. Отново ще гласуваме по-отделно двете части. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? Втора част. Кой е за? Против? Е, сега резултата не е ясен. Гласуваме по втората част. Нека да гласуваме електронно. Кой е за втората част? Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 31 за, 25 против. Приема се. Десето изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Четиридесет и пет отпада, няма да се гласува. 46-то изменение, кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се, приема се. 47, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 48. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 11 изменение за. Против? Въздържали се. Приема се. 49. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 12. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 50, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще направим проверка. Моля, гласувайте с карти. Край на гласуването. Да, 26 за, 30 против, отхвърля се. Ето, сега вече нещата се виждат добре и отгоре се виждат понякога добре. 51 кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 14 и 52 е, става дума за идентични е, текстове. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 53. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15 няма да се гласува при това положение. Сега гласуваме при 16-то изменение само за остатъка от текста. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Проверка. Моля, гласувайте. най-сетне пристигне и липсващата електронна карта. Добре. И така, край на гласуването. 36 за, 20 против, 1 въздържал се. Приема се. Няма да гласуваме по 55-то изменение. 54 също. Стигаме до 17-то изменение. Гласуваме за остатък от текста. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Петдесет няма да се гласува при това положение. 18 също няма нужда да се гласува вече. Сега гласуваме по 19-то изменение. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 57 също отпада при това положение. 20-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 58 няма да се гласува. 59-то изменение. Кой е за? Благодаря. Така, кой е за 59-то? Още веднъж ви моля да гласувате. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Да. 60-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се? 61-во за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 62-ро изменение за? Против? Въздържали се? Приема се 21 поправка за. Против. Е, въздържали се. Приема се. 22. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 63-то. Е, изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега вече 23-то е, съображение от преембула. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 27. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 28. Гласовете за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 30. Ще гласуваме по първа част първо. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение. Не, извинете, 31-во. Ще гласуваме по 31. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега електронно гласуване по целият документ, по цялото предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. с 52 гласа за, 0 против, 4 въздържали се, приемаме предложението. Да се надяваме, че сме подсигурили окончателно, вече и за винаги, така да се каже, доставките на газ. А сега преминаваме към 24-та точка политика за качество на сълскостопанската продукция. Каква стратегия да се следва? Пилар Аюзо е докладчик по темата. Ще гласуваме. Изменение първо. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. Кой е Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка искате? Да, добре. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 24 гласа за, 32 против. Отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, съвсем ясно беше наистина. Една трета е, спрямо две трети. Съвсем ясен резултат. Четвърто изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. При осмо изменение ще гласуваме е, двете части по-отделно. Първа част, кой е за? Благодаря. Втора част, да, приема се. Извинете, първата част се прие. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение. Отново ще гласуваме първо по първата част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Благодаря. Против, въздържали се, приема се.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 12-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега вече 13 няма да се гласува, защото става дума за езикови корекции. 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Трябва да извършим проверка. Налага се. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Някой от ЕПП е, ще трябва да си извади картата, защото имаме един глас в повече от НП. И така, край на гласуването. Какво се става? 56 гласа за а, наистина зашеметяващо мнозинство. 15. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се, отхвърля се. Добре, искате проверка? Гласуваме електронно. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 36 гласа за, 20 против. Очевидно, движенията с ръцете вече не са много различими за мен. Добре, приема се. 16 за, против, въздържали се, Съвсем ясно не. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се и 17. И сега вече гласуваме електронно. Това е последното, окончателното гласуване. Край на гласуването. 51 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. Поздравяваме най-сърдечно Пилар Аюзо за това становище. Преминаваме към следващото гласуване, доклада на Марио Пирилио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 против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Приема се според мен. Добре, да проверим начало на гласуването. 18. Ето, ясен е резултата. 34 за, 57 против. Приема се. Шесто изменение е оттеглено. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7 за. Против. Трябва да проверим. 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за, 31 против, 2 ма въздържали се, отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Явно, че сте се уморили. Не мога да разбера как гласуват е, групите. Проверяваме за 8 начало на гласуването. Край на гласуването. Ясен е резултатът, но когато вдигахте ръце, не можах да ви видя добре. 20 за, 31 против, 2 въздържали се. Почти свършваме. Изменение едно за целия текст. Е, за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, ще трябва да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. 16 за, 38 против, 2 въздържали се, отхвърля се. Сега окончателно гласуване на а, текста, начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. 56 за, нито един глас против, само един въздържал се. Честито на Марио Пирилю. Ето, че въжи лозунга че енергийната инфраструктура на Европейската общност бе тласната с една стъпка напред. И така, колеги, стигнахме до точка 26 от нашия дневен ред. Това е много важна тема – представяне на информация за храните на потребителите. Госпожа Рената Зомер е нашият докладчик по темата. Имахме а, 9 декември за, като срок за внасяне на предложения за изменение. Има много такива предложения, затова сега веднага давам думата на нашия докладчик. Благодаря, господин председателю. Да, темата е много обширна. Ще изчакам един момент да се оталожат духовете в залата. Знам, че след толкова гласувания си има нужда от обяснения, но, скъпи поле, колеги, навън има достатъчно място за вашите разговори. Така е по-добре, смятам. Грация. Окей, okay, ein neuer Anlauf. Добре. Започвам от начало. Така, слава Богу, не бяха представени толкова много предложения за изменения, колкото миналата година, което вероятно се дължи на факта, че в този втори доклад аз отразих голяма част от предложенията, които ми бяха направени по първия доклад. И все пак, възникнаха и постъпиха много идеи на колеги във вид на предложения за изменение и за това бих се спряла на няколко члена. Естествено, че не мога да спомена всичко. Ще започна с член 7. Става въпрос за лоялната информационна практика. Разбира се, че искаме да предотвратим а, възможностите за заблуда на потребителя и това е което съм формулирала в доклада си. Благодаря ви за подкрепата. Ще поговорим и за дефиницията на имитираните хранителни продукти. Готова съм да модифицирам дефиницията. Това, за което говориме, е и една първа идея. Има изменения на колегите Шлютер и Хаси за забрана на изобразяването на плодове или зеленчуци върху овкусители, когато има овкусители при положение, че има незначителен дял на плодовете и зеленчуците. Тук ще трябва да поговорим какво означава незначителен дял. Друго предложение има прясно мляко, което наистина е прясно. Има срок 10 дни. Аз не смятам, че трябва да забраним обозначаването на това мляко като прясно-прясно мляко, може би трябва да го обозначим като мляко с удължен срок на годност, нещо, което се прави в Германия и намира разбирането на потребителите. регистър на забранените понятия и указания върху стоките. Това е едно от предложенията. Смятам, че е проблемно, защото ще трябва този списък непрекъснато да се ам, актуализира. Член 9 задължителни, списък на задължителните данни. Искам да се обърна към италианските колеги. Те предлага, да, и да ни обяснят своето предложение за поставяне на знак за происход на стоката. Може би колегите ще обяснят своята идея изисквания за срок на годност след отваряне на опаковката. Тук съм съгласна. Едно от предложенията обаче според мен отива твърде далеч и не е достатъчно реалистично. Говоря за изменението на колегата Шлютер, който иска обозначаване на процента, в който при производството на а, хранителния продукт са били нарушавани човешки права или е участвал детски труд. Аз не мога да се съгласа с такова нещо. Много са спорни предложенията за изменение по член 9 задължителните указания за происход и стринята на происход. Тук имаме много предложения за изменение. Аз самата в първия си доклад още бях предложила месото да се обозначава за происход, за да се изключи възможността от заблуда а, на потребителя. Очевидно колегите настояват месото задължително да е обозначено за происход и аз съм съгласна с това. Специално за месото мисля, че това е изключително важно за други селскостопански продукти да се запише в регламента, че е задължително да се посочва происхода, за мен е спорно. Отначало прегърнах идеята за пресните плодове и зеленчуци, след което обаче помислих и стигнах до извода, че може би е по-разумно да се оставят в действие секторните регламенти, които достатъчно уреждат материята. И те могат по-лесно да се адаптират и да се актуализират, докато този регламент ще бъде по-трудно да се адаптират. И ще, ще помоля колегите да си помислят още веднъж дали да не оставим в действие секторните разпоредби, за пресните плодове и зеленчуци. Смятам, че разбира се, потребителят трябва да знае откъде идват суровите продукти, но въпросът е как да го уредим най-добре. Има едни предложения, с които обаче въобще не мога да се съглася. Това е а, обозначаването на происхода на основните съставки на хранителния продукт. Характерните съставки, непреработените а, хранителни съставки. Много е сложно съществените съставки да бъдат обозначавани за происход, да не кажа невъзможно, защото всички хранителни продукти, които се е, продават на пазара съдържат съставки. Те се продават според момента, според цената. Всеки производител пък произвежда в зависимост от това откъде му е най-изгодно да си доставя съставките, тъй че технически е невъзможно да се изпълни това. Искам да попитам колегата Лиотар какво има предвид, искайки а, обозначаване на хранителни продукти, съдържащи една единствена съставка. Това не са ли си обикновени селско-стопански сурови продукти? Бих била благодарна колегата Лиотар да обясни. Член 14 начин на представяне на задължителните указания, четивност и големина на шрифта, що се отнася до яснотата и четивността. Всички го искаме, разбира се, това е важно за нас. Но онези, които искат да определят точен размер на шрифта, Смятам, че не са прави. Няма смисъл изрично да записваме този размер, защото добрата различимост на текста не зависи от размера на шрифта. Дали ще е 3 мм или милиметър и половина или 5 мм. Шрифтът може да бъде достатъчно неразпознаваем, ако примерно е на такъв фон, на който не се получава контраст. Така че продължавам да държа на моята идея, четимостта, понятността е достатъчно а, дефинирана. Има има по-добре да се разработят указания за сектора за разработване на етикетите. Член 14. Изключенията в зависимост от размера на опаковката. Ще обсъждаме квадратните сантиметри, но вероятно ще постигнем консенсус за това колко трябва да бъде една малка една опаковка, за да сведем до минимум или да направим изключение и да допуснем да няма указания. Неопаковани хранителни стоки – по член 14 и тук има различни мнения. Но има и консенсус, например, относно идеята за посочване на указания за съдържание на алергени, алергени в листовки и така нататък. Това е логично. Вероятно ще спорим по отношение на компетентността на държавите членки, защото до сега те определяха начина по който се работи, по който се посочват указанията на неопакованите хранителни продукти, аз смятам, че в новия регламент такава разпоредба вече не трябва да има, защото това е европейски регламент и вътрешният пазар, според мен, изисква нещата да са уредени еднакво в държавите членки, включително и по отношение на неопакованите продукти. Затова съм против компетентността по отношение на уреждането на не опакованите продукти да остане в ръцете на държавите членки. Мисля, че ще стигнем до разумно решение. А, да извадим ли от разпоредбите алкохола, а, комисията предлага да го извадим с изключение на смесените сладки алкохолни продукти, поп-апс. Според мен а, сега, аз обичам малко попс, нека да кажа, но смятам, че би било последователно алко попс да останат в регламента. Es gibt Ideen, lediglich Ausnahmen Има идеи за изключителни разпоредби относно виното, примерно. Има идеи алкохола да влезе изцяло в приложното поле на регламента, като се посочват указания за хранителната му стойност. Други пък настояват да извадим алкохола, но задължително на алкохола да се посочва енергийното съдържание и добавката на захар. Има колеги, които подкрепят моя доклад и смятат, че е правилно предложението на комисията след 5 години да се направи анализ на ситуацията. Току-що приехме регламент за виното и спиртните напитки и а, приехме, че те са стоки за широка употреба, а не са хранителни стоки. Задължително посочване на хранителната стойност, член 29. Кои точно хранителни стойности, енергия, наситени масни киселини, въглехидрати, какво? Примерно при султа натрия ли ще обозначим съдържанието на натрия или както предлага комисията, просто да напишем, че на султа съставката е сол. Аз продължавам да твърдя, че трябва да а, напишем натрий и може би отдолу да напишем от еди колко си процента, от тях еди колко си процента сол, защото знаем, че солта не е чист натрий. Смятам, че е научно подбрата форма за а, а, нещата. А, изкуствените мазнини, дали да се обозначават. В лабораторни условия те не могат да се различават от естествените и за това се чудя как точно ще обозначим съдържанието на изкуствените трансмасни киселини. По принцип искам да помоля колегите да си помислят за начина по който да обозначаваме нещата на етикета, защото ако решим да оказваме стотици неща, няма да има място на етикета. Тук имам, например, едно писмо от една лобистка на Британската агенция за стандарти в областта на хранителната промишленост, много е странно, че раздава такива листовки. Не е заложително да се лобира на нашето заседание. Сега, въпросът за въвеждането на светофарното обозначаване. Има много малко колеги, които са за. Смятам, че трябва да сме против защото говорим за задължително е, употреба на дадена система. Аз съм против е, хибридна система, против е, задължителното записване на която и да е от двете системи. Моля ви, колеги, бъдете по-тихи, защото ме разсейвате. Имаме време до 11 часа. Всъщност това беше, с което искам да приключа. Значи, дали да имаме, а, да имаме задължителна система. И двете системи, светофарната и другата, Съществуват в Европа. Над 80% обаче от предприятията в областта на хранителната промишленост са малки и средни. Едрата промишленост е въвела обозначаването с GDS, което е препоръчителната дневна доза, като задължително. Но не знам как европейският потребител ще се справи с тези показания. Според нас трябва да има система, всички трябва да се стремим към създаване на система, която да е понятна, разбираема за потребителите в 27-те държави членки. Смятам, че системата Guideline Daily Amount е а, прекалено сложна. Никой не си пазарува с селка в джоба и да си смята стойностите. Така че такава една система е по-скоро объркваща и би насърчавала затластяването, особено при децата. Председателят прекъсва ораторката. Дадох ви достатъчно време колегите трябва да могат да представят своите предложения. Съжалявам само да кажа две думи за светофарното обозначаване. Това обозначаване според мен изобщо не е реално приложимо, то е просто объркващо и съм твърдо убедена, че ще доведе до погрешно хранене на населението. Von daher habe ich jetzt der Berichterstatterin благодаря. Материята наистина е много сложна. Е, затова дадох и малко повече време на колежката. Но в 11 часа ще даде е, министра на Испания. Господин Роси иска да вземе думата. Е, и с това приключвам списъка. Да. Денис Вилмот има 3 минути сега. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда много кратка. Няколко пъти дебат сме водили по въпроса, за това ще подчертая само няколко неща. Алкохола трябва а, да има етикетиране с калориите и съставките, за да знаят потребителите на алкохолните напитки колко енергийна стойност има съответната напитка. Важно е потребителите да имат това като информация, от което искат. Например, лицевата страна на опаковката трябва да съдържа по един разбираем за потребителя начин цялата информация, която изискват а, потребителите. И така, това, което а, виждате пред себе си, съм го разпространила аз, а не лобист, както беше упоменато. А, а, тази, този лист хартия с информацията е резултат от работата на 18-месечната работа на Агенцията за стандарти при храните на Великобритания. Това е независимо а, изследване и беше подложено на партньорска проверка по-късно. Какви са резултатите? Когато се купува храна, особено за деца и ученици, изключително важно е да се знае какво се купува, защото родителите и всички други грижащите е, се за храната на подрастващите е, се интересуват от проблеми като високо кръвно налягане и диабет, които се появяват при а, младите. Освен това, кодирането с, с светофарната система е нещо, което се оказа според изследването се иска и търси от потребителите. Защото тази светофарна система всъщност не желая от, а, а, а, преп, от производителите да се а, влага абсолютно всичко, но да се дава основната информация, за да може потребителя да направи свой информиран избор, а не казва на потребителя яще ще това и не я ще онова. Не. А, окончателният резултат обаче от цялото това пространно и дълго а, проучване показва, а, че потребителите се вълнуват от а, информацията за състава на хранителните продукти и искат да бъдат информирани. Нека да оставим потребителите да решават какво. Е, разбира се, сиренето и шоколада ще имат а, червено за някои от съставките, обаче хората няма да спрат да ги ядат. Да, благодаря, благодаря, Денис. Япанди има думата. Ами, благодаря ви. Благодаря на докладчика госпожа Самер. Благодаря и за коментари по отношение на внесените поправки. Благодарен съм за това, че тя приема една голяма част от е, предложенията. И трябва да кажа, че ние много се постарахме, и аз и моите колеги, <clears throat> за да се подготвят и други текстове. Желанието ни е да информираме потребителите, но не непременно да ги предупреждаваме. Ето това е мотото, от което сме се ръководили и освен това, ние сме убедени, че системата не би трябвало да бъде прекалено сложна. Колкото по-простичка е, толкова по-лесно ще се ползва от потребителите и ще се прилага от е, производителите. Този аспект е важен. Ще подчертая и още няколко аспекта, да кажем цветното кодиране. Ще започна с него. Ако не става дума за предупреждение, а просто за информация, аз продължавам да си мисля, че червената светлина означава просто стоп за потребителя. И точно по тази причина не е добър сигнал, според мен. Не е доброто средство е, в крайна сметка много често става дума за това в каква доза, в какво количество консумираш даден продукт. Така че, според мен, за потребителя това е една много съществена информация. Не бих могла не бих могъл 100% да се позова на някакви научни изследвания и на научни доводи, но си мисля, че в дребни количества или в умерени количества, все пак могат да се ползват определени продукти. А що се отнася до ресторантите, до заведенията за обществено хранене, би трябвало някъде да е, има указание за това, че не се отговаря е, и не се носи отговорност, така да се каже, за съдържанието на съставките на е, суровините, от които е приготвена храната. Това от е, правна гледна точка, от юридическа гледна точка, струва ми се, че е разумно, тъй като не би трябвало в крайна сметка да е, освобождаваме изцяло от отговорност и този, който приготвя храната. И, е, що се отнася до въпроса за сол или натрий, мисля, че натрия просто ще затрудни потребителя, така че би трябвало съвсем ясно да напишем сол. Карош Литър. Да, благодаря. Първо ще започна с това, за което пита докладчика. По отношение на прясното мляко. Полупрясно мляко и пастюризирано при висока температура мляко. Това са три различни категории мляко и смятам, че клиент, потребителя има право да знае какъв вид мляко купува. А, може би а, някои от вас, като Дагмат, например, казаха, че е малко смешно това, което а, предлагам а, за детски труд и така нататък. Но някои хора в Европейския съюз смятат, че това е важно. За това за много хора тази информация е важна. Освен това, пазарната економика се базира на това, да, че потребителите трябва да имат пълната информация, за да могат на нейна база да решат дали искат или не искат да закупят даден продукт. А има много хора в Европейския съюз, които се вълнуват отиват от това дали е ползван детски труд или не, защо не да им предоставим тази информация. Да, разбира се, дискутираме много и често държава на происход, регион, освен това означение на происход, на съставките и така нататък. Ами, много лесно един производител може да каже, ако не иска да обяви происхода, да каже не знам и тогава ще напише происход неизвестен. Е, разбира се, всяка фирма може да си избира какво да направи, но в същото време не трябва да забравяме, че понякога това е и невъзможно просто. Освен това и за целите на проследяемостта е добре и полезно хората да знаят откъде идва всеки, всяка съставка. Е, разбира се, ако се запише а, происход неизвестен, също е един компромис. Е, имаше а, дълги дебати по отношение на кокошките а, носачки. Защо пък да не включим това в продуктите? Има още няколко проекто предложения, като например съединителна тъкан в месото. Ами аз и мисля, че е, имаме правото да знаем дали а, местния продукт, който купуваме, съдържа повече от 25% съединителна тъкан или не. Благодаря, благодаря много, господин председател. А искам да изразя пълното си съгласие с докладчика по отношение на алкохола и особено необходимостта да има последователност по отношение прилагането на правилата. Както Рената каза, ние вече имаме току-що приети правила, касаещи виното и производството на вино, така че си мисля, че ще започне едно още по-голямо объркване, ако въведем още по-нови правила. Може може би може да се въведе разширяване на ам, етикетирането и уведомяването в а, сектора на вината за съдържанието на захар, но това ще обърка. Съжалявам, Глениш, че няма да се съгласа с теб, но ако започнем да показваме колко калории се съдържат в алкохола, ако се постави кал- калоричното съдържание на една бутилка уиски, това как би се свързало с е, една чаша, защото в различните държави членки мерките са различни, различни са навиците за пиене на уиски, може да е малко количество, голямо количество, с вода да се разрежда, с кока-кола и така нататък. Това не е което искат потребителите. Напълно съм съгласен за докладчика, а за целите на последователността това а, да си остане така, както е в момента по отношение на алкохола. Уискито не е хранителен продукт, а медикамент, нали? Е, използва се в определени дози срещу някои заболявания. Шотландците е, го знаят най-добре. Кати Калиота. Благодаря ви. Аз съм оплашена и стресната от броя на измененията. Е, това означава много-много работа. Е, съгласна съм, естествено, че нещата трябва да са ясни, е, разбираеми за потребителя, има и чудесни разпоредби, но преди да продължим работата, би трябвало да проверим за себе си, можем ли да постигнем компромиси по някои точки. Първият компромис и това бе и въпросът на докладчика, можем ли да се споразумеем за данните за происход? Добре, ако происходът е неизвестен, можем да напишем происход неизвестен. Съгласна съм, но освен това си мисля, че дали сега на всяка стока наистина трябва да се е, а, е, така, всички съставки и след това да се описва и происхода им от е, къде точно. Аз лично си мисля, че това е възможно само при някои продукти, като месо и е, други, но и на, или при какао, да кажем, при е, захар. Но при всички положения е, на нашата правна уредба би трябвало да бъде от полза за потребителите. А потребителите продължават да твърдят, е, че те предпочитат все пак светофера, <laughs> модела светофар. Анкетите това показват. Така че е, много трудно ще ни бъде да проведем изцяло някаква друга система, докато системата светофар според мен е добра и би трябвало, може би, да помислим сериозно по този въпрос. Съгласна съм с докладчика, че вината, е, виното би трябвало да бъде разгледано отделно, не тук. И така, след като чухме координаторите, преминаваме към другите изказвания. Е, ще трябва да ограничим времето до две минути. Дагмар от Берен. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. При моите е, предложения ще започна с това, което е най-важно. Страната на происход. Важно е за потребителя да знае откъде е продукта. И когато производителят казва, че използва различни на рецептура, да кажем, бадемите могат да бъдат от Южна Италия или от Южна Америка, да, добре, разбирам, но в такъв случай предлагам просто при страна на происход да са записани 3 или 4 страни, ако възможностите са повече за мен това е, е елемент, който трябва да бъде задължително е, посочен. Не разбирам защо баластните съставки да не са важни за хората. Има милиони хора, които са болни, които е, по някакви съображения трябва да е, консумират храна богата на баласти. Ето това е кондиция кванон за мен. Не разбирам защо трябва да отпадне това предложение. Най-малкото при виното и при бирата трябва да се посочват калориите. Държа на това. И слушах е, колегата Стивенсън. Разбрах много добре какво каза, разбрах, че той е, е така, особено чувствителен на тема е, уиски, но не можем да го направим, колеги. Хората наистина трябва да знаят е, в е, чаша вино или чаша е, уиски колко калории се съдържат. Те имат това право като потребители. А, указанието за калориите, естествено, няма да ни попречи ние да продължаваме да си пием аз вино, ти уиски. Но а, при всички положения ми се струва, че това трябва да бъде посочено. И още веднъж а, порциите, според мен, са важни, тъй като те наистина дават възможност на потребителя да се а, ориентира добре. И освен това, важно е, а, когато говорим за месо или за местна салата, да правим разграничение. Следващия оратор. И така, господин председател, ще се постарая да бъда кратък, но ще кажа няколко думи на господин Стивенсън. Да, уискито е толкова важно, както и слънцевата светлина за нас. Но нека да говорим за това какво искаме да предложим като информация на потребителите. Естествено, колкото е възможно повече информация. За две минути не мога да изброя всичко това, но въпросът става дума за това не само как е, в подходящ шрифт да посочим е, е, необходимата информация, но да дадем колкото е възможно повече данни, повече указания, именно за да няма възможност за имитация. Забраната за фалшифициране трябва да бъде разширена, така че на сиренето отгоре да не пишат е, всевъзможни неща, които в крайна сметка не отговарят на съдържанието. Така че 100 е, грама, 100 милилитра, е, според мен са подходяща основа за посочване на съдържанието на продукта. Това е, е мерната единица, според мен, е, но графично, оптично би трябвало да се потърсят най-подходящите от гледна точка на потребителите. И аз съм ги изложил. Петър Лиза има думата. Благодаря, господин председател. По многото е, няколко стотин изменения. Аз съм добавил само едно. Докладът е много добра основа за работа. Е, внесъл съм едно изменение, което искам да поясня. Става дума за това дали да се извадят от обхвата на документа не опакованите продукти. Е, е, добре, при тях не искаме да се посочат съставките, но да кажем калориите, е, наситените, ненаситените масни киселини, е, това е, все пак е, означава, че при опакованите продукти всичко това наистина ще бъде включено в етикета. Има и малки предприятия, които предлагат опаковани продукти. Да кажем едно малко предприятие, което произвежда салами, това е близката колбасарница, както се казва, и в такъв случай ние естествено можем да получим такава информация. Имайте предвид е, Нестле, Фереро, всичко това, да кажем, е, е, се използва от Нестле. Всеки път, когато се предлага някакъв по-специален сорт или вид продукт, да кажем за коледа, понякога е, липсва някоя важна съставка, но ние трябва да държим на задължителните данни, които ще препоръчаме. Проблематично според мен е за цяла Европа да се предпише е, абсолютно всичко, да кажем, добре, е, здравословното хранене предполага е, да не се приемат много калории, не много сол и така нататък, но при по-възрастните хора, да кажем, това е препоръчително, докато при по-млади хора, може би, не винаги. Благодаря, господин председател. Десет са моите предложения. Всички те са в съответствие с информацията, която касае здравето на потребителите солта, захарите и мазнините са много важни за здравето на потребителите. Когато говорих с моите колеги, професори по микробиология и лекари, те бяха много очудени от нашите дебати. Очудени от факта, че не се изисква компетентното мнение на специалисти в тази област, като например алкохолната напитка. Алкохола има своето отражение по много начини върху човешкото здраве. Съдържанието на захари е изключително важно за алкохола защото захарите са там, независимо дали слагаме лед вътре или а, вода или каквото и да било. На препоръчителната дневна доза си е на лице и я има. Ако си спомняте, вчера министъра на здравеопазването на Испания каза, че ще се започне прилагането на една стратегия за намаляване на сол а, в, от потребителите, защото предизвиква сърдечно-съдови заболявания и други. Това не е просто една информация, която ще предоставяме на потребителите относно хранителните продукти, които купуват, а това е информация, която може да спаси човешки животи, за да могат потребителите да знаят какви са рисковете а, за тяхното здраве по отношение на храните. Благодаря ви много и аз смятам, че това никога не би могло да предизвика недохранване или гладуване, защото не съм виждала жив човек, който а, да е спрял да се храни поради етикетирането. Благодаря. Tack så mycket, herr ordförande. Jag har lagt ett antal ändringsförslag, men jag skulle vilja lyfta ett problem som eh, jag tror... Благодаря, господин председател. Аз не съм внасяла предложения за изменения, но искам да кажа нещо, което смятам, че комисията не е обмислила. Много крайни потребители не си купуват продукта. Примерно пациентите в болницата го получават получат храната опакована или възрастните хора, които се снабдяват от доматен, домашен патронаж, те нали трябва да имат същите права, като хората, които си купуват храната от магазина. Аз имам две предложения всъщност за изменение. О, 286 и 289, именно насочени към информирането на тази група потребители. Разбира се, че, не трябва, че, че е възможно за потребителите да обозначават и този вид продукти, както ги обозначават в супермаркети и магазини. Те са същите продукти, които се продават там. Това е проблем, който исках да изтъкна, защото не чух някой да го споменава. Много съм се занимавала с хранителни продукти, много заседания и дискусии с хора на тази тема съм провела и съм участвала с тях и непрекъснато се появява а, настояването да се улесни четенето на етикета. Освен това, трябва да се знае дали а, даден продукт има трансмасни киселини или не. Имаме възможност да го обозначим. Що се отнася до дискусията за алкохола, малко съм удивена. Швеция възнамерява да наложи рестриктивни разпоредби, защото алкохола води до зависимост. Сега се твърди, че алкохола бил най-обикновена храна. Ами нека тогава да го включим в обсега на този регламент – не можем да имаме различни послания за един и същи продукт. Уважаеми дами и господа, смятам, че докладващата предлага много разумни неща, с много от тях съм съгласен, но смятам, че едно не бива да правим. Онези, които предлагат да възможността за допълнително въвеждане на национални разпоредби, не отчитат, че по този начин ще усложним обстановката на вътрешния пазар. Ние се опитваме да хармонизираме на европейско ниво в момента. Сега за посочването на происхода, да, за месо, за отделни продукти, си представям как ще стане. Но как така ще посочваме група страни върху продукт с 20-30 съставки, с какво ще допринесем за сигурността на хранителния продукт. Какво значение има дали на единия продукт е написано Колумбия или на друг Буркина Фасо? Какво го интересува потребителя такова нещо? Нека да не претоварваме етикета, да не го притрупваме. Що се отнася до алкохола, малко съм объркан. Да, смятам, че трябва да има разпоредби, трябва да има специални разпоредби за виното. Важно е, но смятам, че трябва да си помислим дали да не въведем някакво обозначаване. Само искам да ви предупредя и съм съгласен с Петър Лизе, че трябва да внимаваме с разпоредбите, които въвеждаме за малки предприятия, произвеждащи регионални продукти, не можем да им кажем да обозначават абсолютно всичко в своя магазин, така както може да го направи една голяма фирма. Да работят с малки предприятия, имат 6-10 най-много работници. Трябва да внимаваме да не спрем тези производители, а и за потребителя нищо няма да допринесем. Корин Лепаш. Господин председател, Бих искала да повторя някои от нещата, които каза а, мис Бомарт. Добре, какъв е смисъл, каква е целта на това законодателство. Искаме европейските потребители да имат цялата информация на свое разположение какви евентуални здравословни проблеми биха могли да имат и как би се отразило потреблението на определен продукт върху тяхния начин на живот и хранителен режим. Тоест, трябва да има цялата тази информация налична. Не трябва да се крием зад страховете, че тези тези нещастни потребители ще ли да бъдат принудени по някакъв начин да консумират или да се държат. Не, не. Ние трябва да имаме една позиция, твърда позиция. И ако си мислим за интересите на европейските граждани и а, интереса на общественото здраве, ние трябва да направим такива етикети с съответните указания, а за да знае всеки колко калории поглъща или колко сол, захар и други а, съставки има в продукта, който смята да консумира. Да, разбира се, и има освен това много малките производители, които са свързани с малък регион, с съвсем специфичен продукт, трябва да имат правото на своето съществуване и потребителите да решават кои от тези продукти също да потребяват наистина са твърде сложни някои от аргументите, а, но те са просто за да ни отклонат от това, което искаме да направим. Благодаря, професор Василио. Бл... Бих искал да помоля председателя да погледне един друг въпрос. Съгласен съм с докладчика по отношение ети, а, а, проблема с етикета и неговото съответствие с продукта. Нека да дам един пример. Ако купя а, нещо, а, кое аз искам, примерно, то да идва да е по происход от Аржентина. А, но за някои други държави аз а, не бих искал да купа техен продукт е, с происход от тяхна страна, защото знам, че ползват еди какви си пестициди. Обаче също така няма а, да можем да обхванем цялата информация за всички страни по, или региони по происход а, и а, дори да успеем, това ще създаде истинско объркване от твърде много информация. Важно е за потребителя да направи своя избор, разбира се, и във връзка с светофарната система, а, това е нещо важно. Защо? защото, примерно, може да се сложи червена светлина на продукта, на напитка безалкохолна, която съдържа захар и зелена зелен етикет а, на напитка, която е с подсладител. Обаче подсладител може да бъде опасен, да кажем, за бременни жени. А, така че а, това, макар и не толкова а, очевидно винаги а, доста подпомага избора и аз мисля, че това, което ни представи Великобритания като резултат е много хубаво. Да, благодаря господин председател. Бих искал да благодаря а, на докладчика за чудесният доклад. Аз наистина съм съгласна с нея а, за светофарната система но за алкохолните напитки и виното имат а, доста изчерпателни и обхватни правила по отношение указанията в етикетите. Ако консумирам 100 сантилитра уиски, знам много добре колко калории съм консумирала, защото го има на етикета. Що се отнася до страната на происход? комплексните продукти а, наистина трудно могат ефективно да бъдат етикетирани по отношение на региона или страната на происход. Да не говорим, че може производителя да не пожела на а, окончателния продукт, да, крайния продукт да не желае да а, посочи а, происхода на някои от съставките. И така, важното е, както всички сме съгласни, е, потребители има, да има информация, за да направи своя информиран избор, обаче не трябва пък и да го претоварваме с информация, защото в същото време а, претоварваме и економически а, онези, малки и най, а, онези средни и най-вече малки предприятия, които а, в цяла Европа, които произвеждат много голяма част от а, хранителните продукти. И отново искам да благодаря на края на докладчика за отличния си доклад. Благодаря. Благодаря. Последен оратор Ана Мария Билт. А, повечето от нас са съгласни, че трябва да има едно равновесие между защитата на потребителя и а, <coughs> защитата на малките а, производители. Без, като избягваме а, по възможност а, голямата бюрокрация и благодаря за положителните отзиви също така. Обаче, това, което е най-важното, е потребителя да получи е, точна, вярна и читаема информация, защото ние сме тук да информираме, а не да насочваме. Искам да попитам госпожа Вилмут, е, как си представя да не насочваме и в същото време да информираме. Ние, политиците, трябва да информираме хората, а не да правим избора вместо тях. Всички трябва да имат правото на свободен избор. Ето защо си мисля, че всичко, което стандартизира хората или не уважава достатъчно а, разнообразието, трябва да бъде премахнато. Аз ще продължа масло да дава масло на 5 годишното си дете, защото то е полезно за него, защото съдържа витамин А. Аз обаче няма да го ям, защото знам, че за моята възраст това не е полезно. Последното, което искам да посоча, господин председател, е а, постоянно се правят а, препратки към а, това, че а, потребителите желаят това или онова. Да, чудесно изследване в Великобритания, обаче това не означава, че е вярно за всичките милиони и милиони граждани на Европейския съюз. Благодаря ви за търпението, господин председател. Благодаря. Забравихме госпожа Гардини. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Отдавна бях поискала думата. Искам да благодаря на докладващата защото знам колко много труд е хвърлила. Но все пак мисля, че трябва да помислим кой принципен подход ще изберем. Виждаме, че има различни схващания, някои искат да просвещават потребителя, други искат просто да го информират. В Италия се гордеем с хранително-вкусовата си промишленост, просто в гените ни е вкусната храна, знаете много добре. И смятам, че е важно как ще подходим. Какво ще решим? Ще кажем на хората, това можете да правите, това не бива да правите. Някои колеги клонят нататък. Е, това е опасен път. Ето този светофар крие опасности. Зелено, жълто и червено. Може и да обърка потребителя, когато пазарува храна. Има много млади хора, които страдат от анорексия, както знаете, и като видят червено, че има малко захар, няма да го близнат, а всеки човек се нуждае от известни количества захар, както знаем. Затова ми, мисля, че трябва на време да се просвещават жените и майките, а, които пък да възпитават децата си, а не да алармираме потребителя с този светофар. Ако сегашните етикети станат по-точни, по-ясни, да, добре, но нека да не бъдат объркващи. Хранителната стойност, 62-ро предложение на госпожа Зомор. В регламента от 2006 година си има вече разпоредби за хранителните стойности. Така както колегата Роси и аз много моля отново да обсъдим този въпрос на следващото заседание. Председателят, темата е, не е нова за онези, които бяха на последното заседание. Сега вместо 1100 имаме само 500 75 предложения за изменения. Ще видим дали ще има още една дискусия. Сега ще дам думата на докладващата. Ще се извиня на комисията, защото испанският министр вече чака отвън и а, няма как. Госпожа Зомер. Благодаря. Става въпрос за представянето на стоката. Дали ще е препоръчителната дневна доза, дали ще е светофар или хибрид. Няма значение. Аз просто не искам това да бъде задължително за цяла Европа, защото все още не знаем как потребителят ще реагира на този вид обозначаване. И ако прочетете доклада ми, ще видите това. Аз допускам, разбира се, доброволно добавяне на информация към сега задължителните данни, които трябва да се посочат, графично изобразяване на някои стойности и така нататък. Смятам, че е важно на потребителя да се даде възможност да реши коя система му е най-удобна и съм сигурна, че точно тази система ще се наложи на пазара. Продължавам да твърдя, че не е необходимо да има допълнителни указания за происход, допълнителни национални системи за обозначаване, както и не смятам, че държавите членки сами трябва да решат подхода към неопакованите стоки. Смятам, че това са правила, които трябва да въжат единно за целия общ пазар. Разбира се, допълнително обозначаване на доброволна основа е допустима. Фантастично би било да обозначаваме происхода на съставките, ако можеше. Обаче практически това е невъзможно. Уважаеми колеги, моля ви, помислете, идете във фирмите, погледнете какви са съставките на хранителните продукти и откъде се снабдяват производителите, ще видите, че не е възможно дори и основната съставка да се обозначи за происход, освен ако не позволим да има листовки или някакви допълнителни стикери по хранителните продукти. Но до сега застъпваме мнението, че е, задължителните данни трябва да са посочени върху самата опаковка. Съставките на продуктите не се променят от година на година. Произхода им искам да кажа. Той може да се промени от, ден, от днеска за утре в този сектор доминират средното съсловие и за тези малки и средни предприятия, поне опита ми сочи, не е възможно да поддържат на склад толкова много опаковки, че ежедневно да променят етикетирането в зависимост от това, откъде са си доставили доставките. Не забравяйте и допълнителните езикови рей, а, а, версии, които са необходими за вътрешния пазар. Трябва да има достатъчно място на а, етикета. Иначе благодаря за изказванията тук в залата. Уверявам ви, че съм готова да разговарям, да се оставя да бъда убедена. Заповядайте, Обърнете се към мен с предложенията си. Ще се опитам за гласуването през март да подготвя компромисни предложения. Благодаря, госпожо Сомер. Е, това е една е, много така, противоречива дискусия и темата интересува всички нас е, и затова и дискусиите са разгорещени. На 16 март ще трябва да гласуваме по тази тема. А, още през миналия легислатурен период работихме по темата. Ще се обърна и аз към някои от изказалите се, госпожа Гардини, Дерос и, и други. Не поговорете с госпожа Замер, за да обсъдите предложенията си с нея. И така повече време не можем да отделим на тази тема, тъй като е, наближава момента, в който ще поздравим сред нас е, министра на Испания. А, нека да изчакаме все пак една-две минути. А, сбърках нещо. А, да. Докато пристигне министърът с придружаващите го лица. И така, скъпи колежки и колеги, ще помоля всички вас да заемете местата си и да приключите с разговорите, за да продължим с една важна точка в дневния ред за днес, а именно програмата на Испанското председателство в областта на околната среда. За мен е радост да поздравя госпожа Елена Еспиноза, министър на Испания за околна среда и селско стопанство. Госпожо министър, поздравявам ви много сърдечно в една от най-големите комисии на Европейския парламент – Членовете на нашата комисия и у дома в собствените си страни са много активни в нашия ресор. И аз съм сигурен, че ще проведем една много оживена дискусия, е, в която ще обсъдим много-много теми. С интерес очакваме вашето представене на програмата на Испанското председателство. Благодаря ви, господин председател. Господин председател, госпожи и господа депутати, ще ви информирам за работната програма на Испанското председателство днес. Затова съм тук, във вашата комисия. Става дума на първо място за борбата срещу климатичните промени и естествено, мерките, които сме планирали, са много важни за първото полугодие. В началото на януари аз имах възможност да представя резултатите от срещата на високо равнище в Копенхаген и заключенията от тази среща, изводите за нас. Няма да повтарям това, което вече ви казах, но ще посоча още веднъж колко важно е 27 министри е, да е, се постарят колкото е възможно по-бързо да започнат с прилагането на програмата от Копенхаген. Е, ние ще се постараем и колкото е възможно по-бързо да започнем преговорите. През ноември в Мексико ще има международна конференция, на която ще се провеждат преговори. Множество са мерките, които сме предвидели във връзка с климатичните промени, е, които се отнасят до е, управление на водните ресурси, ефективност и редица други. По време на Испанското председателство Испания ще се постарае да продължи работата по бялата книга за адаптиране спрямо климатичните промени. Пакетът е, относно енергетиката и климатичните промени ще играе много съществена роля в борбата срещу климатичните изменения. Особено когато става дума за търговията с емисии. И това със сигурност ще бъде много е, водеща тема за нас. Няма да приключа е, това представене без да подчертая, че националната политика, вътрешната политика на всяка страна е много тясно свързана с международната е, политика. Е, Европейския съюз би трябвало да поеме лидерска роля в това отношение. Но при всички положения адаптирането към, спрямо климатичните промени предполага и редица мерки на национално равнище. Надяваме се, че климатичния пакет ще приключи успешно. Ще работим също и по отношение на е, индустриалните емисии, на е, емисиите в атмосферата. Желаем да запазим водещата роля на Европейския съюз, когато става дума за намаляването и отстраняването на е, вредни емисии, е, което е свързано най-вече с работата ни по темата химикали. Е, целта ни е, е здравето на хората да бъде колкото е възможно по-добре опазено, да намалим вредното въздействие. Вие знаете, че през последните години се положиха много усилия във връзка с химическите вещества, за регистрацията, за на химикалите е, много важна роля изигра приятият регламент РИЧ, но ние ще продължим с е, е, работата по други химични вещества. Що се отнася до отпадъците от е, електроуреди, електронни уреди, е, е, всичко това естествено, което сме започнали, ще продължи. Ще продължим да работим и по темата биологични отпадъци. Състоянието на почвата е много важно за състоянието на околната среда като цяло и за това всичко това, което правим, в сферата на екологията е, трябва е, да бъде, така да се каже, равнопоставено. Да мислим не само за атмосферата, за въздуха, за водите, но и за почвата. И аз съм уверена, че ние с общи усилия ще успеем да се е, обединим около текстовете в е, директивата за опазване на почвите що се отнася до е, усилията ни по отношение на е, прекратяване на е, незаконна търговия с животни и продукти от животни, това вече е в много-много напреднал стадий и се надявам, че през следващите месеци ще успеем да приключим. А що се отнася до запазването на многообразието на видовете, и прекратяването на намаляването а, на това многообразие, това е една от нашите първостепенни задачи, а, тъй като а, предстои годината на а, многообразието на видовете, така че това ще бъде една централна тема в нашите дискусии. А, ние ще се опитаме да определим и целите а, за следващите години, след 2010 година. В рамките на международни дискусии ще се опитаме да подготвим и Конвенцията за е, обогатяване на и разширяване на многообразието на, видовете, на видовете. Това ще стане е, на конференция, в, на заседание е, в Япония на СИТЕС. В началото на годината на многообразието на видовете е, естествено си струва още е, в самото начало да посочваме колко важно е значението на тази тема. Много големи са проблемите в Европа с пожарите, с наводненията, с ураганите и лавините. Е, до голяма степен предизвикани поради климатични промени, причинени от тях. Тези бедствия е, водят до унищожаване на природата, на е, видовете, така че те също допринасят за намаляване на многообразието. Необходима е информационна система. Е, е, комисията в скоро време ще ви предложи своите виждания по този въпрос. На конференция на министрите за опазване на горите ще се разработят е, съответните е, насоки и за периода след 2010 година. Друг основен акцент е, ще бъде управлението на водните ресурси. Това е екологичен аспект, но същевременно и социален и економически компонент – Може да се предвиди е, намаляване на валежите поради покачване на температурите, но и продължаване на е, наводненията в определени региони поради е, прекомерно силните и чести валежи. Средиземноморието Е, предлага добри възможности за обсъждане на тази тема. Е, ще има е, заседание на министри, на представители на Европейския съюз и министрите от средиземноморските страни. Всички тези теми и цели които сме предвидили за периода на нашето председателство, могат е, да бъдат разгледани е, успешно и да постигнем успех, ако всеки, всеки депутат в е, тази комисия и изобщо в парламента подпомага усилията ни и дава своя принос за постигане на целите. Мога да ви уверя, че съм готова по всяко време да ви посетя, да разговаряме, когато смятате, че е необходим такъв разговор, защото става дума за бъдещето на Европа и става дума за едно по-добро бъдеще на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Еспиноза. Това наистина е амбициозна програма. Записал съм си 20 различни е, точки е, във връзка с е, много по-големия брой на всички мерки, които предвижда Испанското председателство. Е, днес заседава и е, Корепер, като ще обсъжда въпроса е, какво ще стане с Европейския съюз във връзка с датата 31 януари и ООН така че какво ще стане, ако сме само 20 или 30 или е, е, друг брой, е, друго число, е, когато се обсъжда една толкова важна тема, като е, климатичните промени и опазване на околната среда. Давам думата на първия оратор. Благодаря, господин председател, благодаря на госпожа министъра, че представи своята програма тук. Вашата политика ще бъде тясно свързана и с индустрията, и с селското стопанство. Но, госпожо министър, вие знаете обаче, че за съжаление при последната среща на върха в Копенхаген никой не се съобрази с нашия глас и с нашето виждане. Това стана и на последната конференция на министрите на околната среда. Какво смятате да предприемете, за да се промени това положение и за да се преодолеят различията в мнението. Вие говорите за така, може би, Изхождайки от състоянието на нещата във вашата страна, има много слънце, но малко вода. Кажете ни, какви са конкретните цели на Испанското председателство, за да постигнем един по-добър резултат по отношение на е, управлението на водните ресурси. Вие знаете, че разполагаме с рамкова е, директива за е, водите, но независимо от това, че се опитваме да предприемем определени стъпки, цените за е, питейната вода, за водата изобщо нарастват. Земеделските стопани използват нови техники, включително и по отношение на водните ресурси. Така че една голяма част от водните ресурси просто се разпиляват. Какво ще предприемете? Е, ще насърчавате нови технологии, най-вероятно, по отношение на дизайна на продукти, използването на водни ресурси и намаляването на е, потреблението е, прекратяване на разточителството на вода. Е, ето това са темите, които ме интересуват. Какво точно смятате да направите? В е, Европа е, знаете, че до някъде съществуват стандарти, но в някои страни стандартите са много по-низки е, и е, не толкова стриктни, колкото да кажем в е, моята страна, в Германия. Така че как смятате да постигнете едно уеднаквяване на европейско равнище? Надявам се, че в това отношение ще има и конкретно предложение. Благодарим на Ричард Зеберт Сега ще дадем думата на координаторите, които имат по две минути и половина. Линда е първа. Ще бъда много кратка. Добре дошла, госпожа министър. Един въпрос, върху който искам да фокусира вниманието ни, е пак за Копенхаген и периода след Копенхаген. Мисля, че не съм единствената, която е объркана в момента по отношение на това, кое, какво ще се случи. Защото миналата седмица Иван Дебол каза, че на 31 януари е от, а, отделните а, групи, които са а, участвали в Копенхаген, ще дадат а, своите а, така, идеи а, за а, въглеродния диоксид и изобщо климатичните изменения. Обаче миналата седмица се оказа, тя обяви, че всъщност това е една гъвкава а, дата, а не стриктно фиксирана. Как виждате така увеличаване силата на гласа на Европейския съюз в ООН? А, освен това, как смятате а, да съживите отново а, така оживлението, с което се работеше преди Копенхаген, а знаем, че трябва да отидем в Мексико а, добре организирани. Как можете да направите нещо заедно с нас, разбира се, за да се чуе нашия глас и да се подобрят нещата. Благодаря, Дейвис. Благодаря. Госпожо министър, имаше, ще има много важно съвещание следващият поне, вторник и ми е интересно как, на министрите, ми е интересно какво ще се направи а, по въпроса. Преди три а, години ставаше въпрос за промени за намаляване и така нататък и бяха поставени едни времеви рамки, а, обаче а, нищо не беше казано по отношение на това откъде ще се вземат финансите, как изобщо ресурсите ще функционират. Повече от една година а, мина по отношение на споразумението постигнато за а, в търговията с а, разрешените количества и емиси, а, на емисии на въглероден диоксид, но нищо особено не се случва. Въпросът обаче а, как може да се контролира по един по-добър начин а, на подбора на проектите, както за възно, възобновяеми а, енергоисточници, така и за други альтернативи, а, така че те да бъдат ефективни и да се постигне нещо. А, освен това, 27-те държави членки имат доста различни а, условия в някои отношения и в същото време трябва да се направи нещо, а, за да се работи по еднакъв начин. Как ще го направите? Освен това, ние не можем да отлагаме а, едно решение, решение, което ще е първо след Копенхаген по отношение на въз... вероятността да има имаме едно бъдеще с по-малко емисии на въглероден диоксид. Благодаря. Госпожо министър, а благодаря ви, че дойдохте. Испанското председателство включва защита на почвите в а, своя дневен ред което е много полезно, разбира се, и добра новина. През 2007 беше отхвърлен част от текста кой, от португалското председателство, а, кой поддържаме, а, за да се променят нещата. Искам да а, попитам а, какво бихте направили, за да не продължат а, да задържат своята, да налагат своята позиция някои от държавите членки а, по този въпрос. А, замърсените почви и изобщо защитата на почвите и тяхното качество е много важно. Същото се отнася до водите, до а, земеделските продукти. А това е нашето наследство. Ние имаме а, блокиращо мълцинство, а, но ако а, това не проработи, какво ще направи Испанското председателство? Готово ли е то да прави компромиси? а, кои а, са границите, които не бихте а, прекрачили а, в, приемането на някакъв компромис. Да, сега Роси. Благодаря, господин министр. Програмата е фокусирана предимно върху климатичните изменения, подготовката за КОП 15 и за КОП 16. Когато разгледаме нещата по-подробно, гледайки дали почвите са зелени или не. Това зависи до голяма степен от селското стопанство, от самото земеделие. Но а, трябва да се говори за много и различни неща, не само за а, КОП-16 трябва да говорим за голямото разнообразие а, в замърсителите в Европа и в цял свят. Но освен това, тези замърсители замърсяват и моретата. трябва също така да се отбележи, че доста пестициди са забранени. Обаче, въпреки това, съвсем незаконно те се използват и замърсяват продуктите, които достигат и до нашата трапеза. Ами, а, източниците на ядрено замърсяване, какво да кажем за тях? Всичко това трябва да се обсъжда. Аз бих искал да знам какво ще предложите, а за да предоставите стимули а, на онези държави, които желаят и произвеждат по-малко замърсяващи на видове енергия. Просто околната среда се състои от толкова много различни елементи, така че моля ви, засегнете и тях. Криста Клас. Благодаря мога направо да продължа мисълта на колегата Роси, защото не чух особено много конкретни намерения на Испанското председателство по отношение на непосредствено предстоящите събития. В едно и също изречение споменахте почвата, въздуха и водата. Госпожо министър, въздуха и водата са фактори с трансграничено измерение, докато почвата си е в държавата членка. Така че държавите членки имат прерогатив, имат собствена отговорност да запазват почвите си чисти, така че е, няма, надявам се да няма да има нужда да решаваме нещата в директива за почвите. Сега, регламента за биоцидите. Вие казахте, че ще съблюдавате здравето и интересите на хората. Какво възнамерява да направи Испанското председателството по отношение на биоцидния регламент? Ще упражните ли натиск върху комисията да извърши оценка на въздействието, за да знаем кои точно активни вещества се губят? Имаме задължението и за бъдеще да осигуряваме хигиенни стандарти за нашето население. А, за това питам какво ще стане с тези стандарти за бъдеще. По-строги ли трябва да бъдат за сега? Не са ли достатъчно строги? Какво смята да прави председателството? Смята ли Испания, че трябва да хармонизираме повече нещата по отношение на лицензирането в Европа? Благодаря. Благодаря. Госпожа Клас е докладчик по регламента за биоцидите. Критон. Благодаря, господин председател. Добре е дошла, госпожо министър. би ми се искало да се фокусираме и върху биоразнообразието, Знаем също така, че парниковите газове са нещо, което засяга а до голяма степен, бих казал, поне 50% начина ни на живота. А друга изключително важна тема, това е а, дървесината и а, продуктите от дървесина на европейските пазари. Изключително важно е за много от правителствата на държавите членки а, да се знае точно дали а, това а, е, тази дървесина е резултат от законна или незаконна а, сеч и а, дали не е подпомогнат а, процеса на обезлесяване, на унищожаване на горите в а, света. а, сигурно а, би било добре да чуем а, а, позицията на Испанското председателство и по тези въпроси и във връзка с 2020 2020 и евентуалните промени в този принцип. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на министъра от Испания за това, че дойде. Вие поемате длъжността си в много сложен момент, особено що се отнася до запазването на биоразнообразието. Вие като председател сте си начертали много амбициозна програма, за което искам да ви поздравя. Но нека да се върна на биоразнообразието. Вие споменахте, че това е един от главните ви приоритети. Изтъкнахте биоразнообразието в горите и моретата В такъв случай позволете ми да ви разкажа за едно гласуване тази сутрин. Гласувахме за СИТЕС в тази а, комисия и ние гласувахме определени разпоредби за червената риба тон. Знаете какви движения има във Франция по в това отношение. той си има един средиземноморски фронт срещу забрана за търговия с този е, вид рибатон, нещо, което ние гласувахме. Също така ме интересува вашето мнение по забраната на търговията с слонова кост. Благодаря ви, госпожо председател, а, госпожо министър, че сте днес сред нас тук и да ни представите амбициозната си програма. Ето тук седя казва оратора. А, колегите а, говорят а, за след, а, въпросите след Копенхаген. Аз бих ги формулирал като преди Мексико въпросите. Аз бих искал да бъдем малко по-критични. Всички ние искаме да направим нещо, за да а, а се чуе повече нашата дума и да се заздрави нашата позиция. Но, за съжаление, не виждам съвсем конкретни а, мерки и то незабавни а, стъпки, които трябва да се предприемат. Не виждам а, за сега нищо такова в идеите на, на Испанското председателство и за това във връзка с всичко това имам два съвсем конкретни въпроса. Всички ние сме съгласни, че Европа трябва да говори в един глас в Мексико, но кой ще говори? и а, към кого ще се насочи Испанското председателство, за да му помогне да говори от името на цяла Европа. А вече се спомена, че през март ще има среща евентуално с ООН, но Европа трябва да отиде при всички тези основни държави в рамките на ООН и да каже ние сме съгласни с това, това и това, обаче искаме да ни подкрепите за това и това а, готово ли е Испанското председателство да се присъедини към Мартенското съвещание? Благодаря. Грифин, благодаря. Госпожо министър, а, трима а, учени в областта на климатологията в Шпигел вчера написаха, че не става въпрос само за хималей, хималайските а, гледчери, а, но става въпрос са върху а, за много други а, данни, които обаче не са проверени и не, авторите не позволяват на тази теория, не позволяват а, а, партньорска проверка. А, посочва се във въпросната а, статия, че може би няма никакви научни основи всичко това, което се говори за промените в климата. Втория ми въпрос получих доста писма от британци, които живеят в Испания, разбиващи сърцето писма, защото защото става въпрос за проблемите, които им се създадоха през 1998 година приятият закон по отношение на крайбрежието. Испания трябва да престане да а, унищожава и да пренебрегва правото а, на собственост на а, всички хора, а вашата държава всъщност не, пренебрегва това основно право на хората. Благодаря господин Грифен. Благодаря. Това бяха първите 10 въпроса. Опазване на климата, биоразнообразие, води, почви. А, доста теми се обхванаха. Може би да отговорите вече. Gracias. Благодаря, господин председателю. Да, ще се спра, разбира се, на зададените въпроси. Ще се опитам да дам малко повече информация в сравнение с първоначалното изложение. Господин Зебер попита за Копенхаген. Да, в началото наистина не казах кой знае колко по този въпрос, но миналата седмица, все пак в Страсбург, имаше дебат в пленарна зала по този въпрос. Е, за това се опитах в сегашното изложение да се спра на други въпроси. Какво следва да се направи след Копенхаген? Какво трябва да направят парламентът, съветът и председателството? от гледна точка на председателството не бива да изпадаме в меланхолия сега и не бива да си говорим постоянно какво можеше да стане в Копенхаген, обаче не стана. Не, трябва да гледаме напред, господин Екарт също го каза. Нека да гледаме напред към Мексико, което същевременно означава, че имаме да работим на две нива. Първо на международно ниво, за да може Европа да продължава да играе водеща роля в тази област и да направим така, че когато в края на това полугодие се видим в Мексико, международни... отношението на международната общност да е по-различно от това, с което се сблъскахме в Копенхаген. За целта обаче са необходими огромни усилия, които трябва да произхождат от Европа, защото Европа винаги е играла водеща роля в тази област – благодарение на Европа, ще можем да разширим онова, което все пак постигнахме в Копенхаген. Мисля, че все пак изиграхме някаква положителна роля, защото иначе Копенхаген съвсем щеше да се провали. Беше проведено заседание на Корепер. Току-що получавам новини от резултатите и ще ми позволите да цитирам бележката, която току-що получих. Съвета на постоянните представители преди няколко минути е постигнал съгласие за съставяне на писмо от името на председателството и съвета, в което да се подчертава, че Европейския съюз се присъединява към решението от Копенхаген и запазва намерението си за намаляване на емисиите 20 до 30%. Това е текстът, по който са се разбрали, договорили днес постоянните представители в Корепер. Мисля, че отново говорим в един глас. Тази бележка го доказва. Що се отнася до международното ниво, трябва да насочим вниманието си към САЩ. Някои мислят, че вниманието ни трябва да бъде само посветено на САЩ, но не е така. Трябва да положим усилия и по отношение на бързо развиващите се страни и на развиващите се страни. В състояние сме да го направим. Смятам, че добре трябва да се подготвим за Мексико, за да получим там онова, което наистина желаем, а именно задължаващо, обвързващо споразумение за глобално намаляване на емисиите. Защото знаете, че измененията на климата засягат всички, знаете го по-добре от мен. Не става въпрос за Европа и нейните 27 страни членки, така че е важно да се води глобална политика, подкрепена от граждани, институции и правителства, за да може да се постигне желаната цел. А тя е нашата планета да произвежда, да и да, да използва по-малко въглерод и респективно да произвежда по-малко емисии на въглероден диоксид. Господин Зебер засегна и друга една тема – водата. Водата, чието количества, чието запаси намаляват постоянно. И независимо от това, в коя държава членка живеем, да, има страни, които повече страдат от недостиг на вода, отколкото други, но да обърнем поглед към бъдещето. Става въпрос не само за недостига на вода, а и до природните феномени, с които се сблъскваме все по-често напоследък. Например, една седмица пълна суша в даден регион на Европа и в следващата седмица в същия регион наводнения. Така че трябва да работим за предотвратяване на такива феномени и за реакцията в случай, а, че настъпят. А за водата от гледна точка на председателството има два важни момента, с които трябва да се занимаем. Първо, важно е да се стремим към намаляване, намаляване потреблението на вода. И то във всички сектори, в домакинствата, в промишлеността, в цяла Европа. Същевременно обаче трябва да отчитаме значението и да използваме новите технологии, които ни позволяват да пречистваме вода, за да използваме отново да пречистваме отпадни води, които могат да бъдат преработени до степен питейна вода. Също така има модерни инсталации за обезсоляване. Необходимо е да се използват и новите технологии за конкретни случаи, за конкретни предприятия и така нататък. Това, което искам да кажа, че ни трябва един наистина затворен кръговрат, който да осигурим, за да подобрим качеството на водата. Да вземем който и да е град, в която и да е европейска държава. И да речем, че това е град, в който идват много туристи през лятото, когато е времето на почивките. Естествено, че в такъв град потреблението на вода през лятото ще бъде много по-високо, отколкото през останалите сезони. Ако пречистваме използваната през лятото вода и я рециклираме, тя може да бъде използвана, за да се покрие цялостната нужда от потребление на вода през останалото време. В момента това не е възможно, но така си го представяме. Освен това, не бива да се забравя, че тук играят роля редица фактори, които са наглед отделни един от друг, но оказват сериозно влияние. Например, залесяването или възобновяването на горската растителност, управление на речните корита на европейските е, реки, управление на бреговете. Всичко това накратко го споменах в началото на изложението си, защото възнамеряваме от една страна да се постараем при настъпването на екстремални събития, като суши или наводнения, да компенсираме във възможна най-голяма степен отрицателните последствия, да реагираме така по планове, които в някои страни вече съществуват, но трябва да ги има в всички европейски държави, да реагираме така, че последствията да са минимални. Също така трябва да се извършва превентивна дейност. Някои държави членки вече са въвели рамковата директива за водите, но смятам, че трябва да се положат и допълнителни усилия, за да можем наистина да сме подготвени, когато през 2012 година се извършва преразглеждането на тази рамкова директива. Има множество теми, които са комплексни и ще продължават да се развиват също така комплексно за в бъдеще. но ще трябва да можем да отчетем много точно актуалните актуалното състояние, за да можем през 2012 година да преразгледаме директивата. Госпожа Макеван попита какво решение ще вземе съвета и дали Франция вече е представила нови числа. Току-що ви прочетох текста, за който се е договорил съвета на постоянните представители, докато ние седим тук. Разбирам загрижеността ви и я споделям, но мисля, че може да се каже, че слава Богу, това вече е минало, че вече този етап е зад гърба ни и се надявам, че ще се съгласите с мен, че вече говорим в един глас и сме обединени. Господин Дейвис, той е, за засегна складирането, улавянето и складирането на въглерода като демонстрационен проект в рамките на а, борбата с измененията на климата. Да, това е бъдеща перспектива, но перспектива с голямо бъдеще според нашето председателство, защото Европа залага сериозно на новите технологии. Всички ще предприем сериозни усилия в това отношение. Има страни, в които вече е взето решение къде точно ще се а, реализира този, тези пилотни проекти в други страни. Проектите вече са в ход по по улавяне и складиране на въглерода. И мисля, че можем да кажем, че никой все още не може 100% да прогнозира какво ще постигнем с тези проекти, но все пак те са нещо, което Европа е призвана да направи, както и други страни. Така че непременно трябва да напреднем в това отношение. Същевременно не бива да забравяме, колко важна е ролята на научно-изследователската и развойната дейност. Помислете, преди 20 години едва ли можехме да си представим, че днес ще си общуваме по електронна поща. Преди 20 години факса беше върха на техническите достижения, ако си спомняте. Същото се отнася и за високотехнологични проекти, като улавяне и складиране на въглерода. Не бива да е, пренебрегваме тази линия на развитие. Ежедневно технологиите постигат нови и нови неща и във всички случаи ще се това ще допринесе за подобряване на положението в Европа. Някой засегна замърсените почви. Опитах се в изложението си да подчертая, че съзнаваме трудностите в това отношение, особено за някои държави членки, което обаче далеч не означава, че не бива да полагаме услиги, усилия. Общностната политика в областта на почвите – е поставена на преден план и от комисията. Комисията подготви първите работни документи по този въпрос. Още преди поемането на председателството на Европейския съюз, Испания като редова страна членка също отдаваше приоритет на този въпрос и подкрепяше пакета от мерки за регулиране защото ние наистина желаем блокадата, блокажа в съвета да отпадне. Още днес след обед ще имаме експертно заседание с някои държави членки, които срещат проблеми в това отношение. Ще разгледаме проблемите държава по държава и ще видим какви усилия по-нататък ще положим. Също направихме по отношение на въздуха, на шума, защо да не успеем и по отношение на почвите. Отговорът е в нашите ръце. Просто трябва да се помъчим повече, да задълбочим диалога и да се постараем да постигнем консенсус за, в съвета за решаване на този проблем. Господин Роси говори за промишлени сектори, които причиняват замърсяване на въздуха, както и за транспортните средства. Той спомена и слънчевата енергия, клетки за слънч... производство на слънчева енергия. Но за да подобрим положението в Европа, да а, се борим по-ефективно срещу измененията на климата, да, трябва да направим по нещо във всяка насока, просто не можем да споменем всички аспекти. Вече е направено нещо по въпроса за пътния транспорт, за морския транспорт. Това са все малки стъпки, които... Но ние трябва да постоянстваме, като то се стремим и към синергични ефекти в областта на соларните клетки, но всъщност те попадат в рубриката Възобновяеми енергии, а Европа е водеща в света по отношение на много от възобновяемите енергии. Мисля, че тези 20% възобновяеми енергоисточници могат не само да се постигнат до 2020 година, а ако продължаваме както до момента, ще, стиг, ще постигнем и повече. Мисля, че отговорих на и на въпроса на госпожа Клас по този начин, защото тя говори за голямата отговорност, която ви носим по отношение на въздуха и водата в Европа. Господин Арсенис питаше за биоразнообразието. Това е свързано с конкретна тема, на която след малко ще се спра. Аз наистина в изложението си съвсем накратко споменах биоразнообразието, но Испанското председателство си поставя много сериозни цели в това отношение. Първо, си поставяме глобалната цел за биоразнообразие след 2010 година. Следващата ни цел е преработването на стратегическия план за Конвенцията за биоразнообразието. Трета цел – приключване на международните преговори за достъп до енергийни ресурси и разпределение на печалбата от тяхното ползване. На четвърто място – създаване на международна платформа – за взаимодействие между научни среди и политици в областта на биоразнообразието. Мисля, че това са така по-новите моменти, които внасяме в това отношение. Друга тема, която е не по-малко важна, е подобряването на нашите знания, за последствията, проистичащи от загубата на биоразнообразие. Друга не по-малко важна тема във връзка с биоразнообразието, а аз съзнавам, че тази сутрин сте говорили в комисията по нея. Та, друга тема е позицията ни по отношение на СИТЕС, Конвенцията за дивата флора и фауна. ние застъпваме много сериозни позиции пред парламента и комисията и ще изчакаме предложението на, СИТЕС, на комисията за СИТЕС, но най-вече за червената риба тон тогава ще имаме съответните работни документи, на базата на които ще можем да се договорим за единодушно решение. Господин Граф засегна редица теми, които всъщност също са свързани с биоразнообразието ставаше дума и за горски пожари. Може би не съм се изразила достатъчно ясно. В изложението си не исках да кажа, че измененията на климата водят до увеличаване на горските пожари. Просто исках да насоча вниманието ви върху това, че в една от важните части на Европа страдаме от горските пожари, а вследствие на тези пожари загиват биологични видове нещо, което се доказва от статистиката, включително и в регионите, влизащи в Натура 2000, се губят биологични видове. Такива горски пожари във всички случаи водят и до загуба на горска маса, нещо, което пряко се отразява на изменението на климата. Та, това, което исках да кажа е, че в този смисъл горските пожари се отразяват на измененията на климата. Съжалявам, ако не съм се изразила правилно или ясно в своето встъпление. Сега, вие казахте, че трябва да говоря по-конкретно. Господин Зебър спомена и Международната конференция по измененията на климата IPCC. Председателството е решено да работи по посока на постигане споразумение, на споразумение между съвета и комисията в връзка с остатъчните отпадъчни вещества. Това е едно от важните задачи, които си поставяме като председателство. Няма да бъде лесно да постигнем съгласие, защото позициите на парламента и съвета се разминават от части доста. Смятам обаче, че чрез диалог и проява на съответната гъвкавост ще можем да постигнем успех, още повече ако си поставим ясна цел – Смятам, че ще можем за сравнително кратък период от време да постигнем добър резултат. Друга тема, за която също стана дума. Тя е свързана и пряко с Испания, между впрочем. Моля, не мислете, че понеже съм от Испанското председателство, избяг, ще избягвам теми, които засягат Испания. Така, новата законова уредба за бреговете. Това е тема сама по себе си, за която можем да обсъждаме с а, часове, но не бъркайте Испания като страна председател и Испания като страна членка. Това, което ще ви кажа е, че когато испанското правителство разработи закона за крайбрежието през 1988 година, той не беше първи по рода си, имаше един предшестващ закон, на времето за 88 година. Законът беше доста иновативен и се сочи като пример. А днес е необходим повече от всякога, защото всички много добре знаем как се отразяват на крайбрежните региони и природното наследство, измененията на климата. Тук е връзката, според мен, и с вашата работа. Моля ви, не ме разбирайте погрешно. Разбира се, че винаги ще бъда готова какви, да ви обясня какви са последствията ввеждането веждането на този закон, но когато се явя пред вас в качеството си на испански министър, а сега съм тук в качеството си на председа, председателстващ, защото иначе би могло да се получи впечатлението, че застъпвам интересите на дадена държава, не на Европа, което е нежелателно. И една последна конкретна тема. Регламента за биоцидите. Госпожа Клас засегна тази тема. В съвета Испанското председателство ще предизвика дискусия за постигане на напредък по този въпрос. Не знам и в парламента докъде може да се напредне. Ще предвидим цялото необходимо време за обсъждане на въпроса в съвета. Целта ни е да се доближим към споразумение в съвета и то паралелно с дебатите, които ще се водят тук в парламента. Възнамеряваме също така да разгледаме докъде се е стигнало на сегашния етеп. Има ключови теми като приложно поле, някои е, конкретни членове от регламента. Трябва да се обсъдят, за да можем да възобновим буксуващата е, дискусия. Има някои активни вещества, за които все още се търси консенсус, както с оглед на здравеопазването, така и на опазването на околната среда. Материали, преработвани с биоциди, активни вещества, това са все още спорни моменти, но смятам, че ще успеем да обсъждаме тези въпроси паралелно с хода на дискусията тук в парламента. Госпожо Клас, извинявайте, а, че ви нареко господин Клас преди малко. Благодаря, госпожо министър. <clears throat> Наистина рекорд постигнахте по отношение на времето. Е, е, и успяхте за това време много подробно да отговорите на въпросите. Продължаваме с втория кръг от въпроси. Колежката Ликонайте има думата. Благодаря, госпожо министър. Климатичните промени са много важна тема Става дума за това да поговорим, може би, за възобновяемите енергии в момента. Испания в това отношение постига добри резултати, но в е, други сфери е, изостава. Може би в други държави би трябвало да се опитаме да насърчим волята за преминаване към възобновяеми енергии. И затова ще ви попитам, не смятате ли да включите някакви мерки за малко по-активна дейност в тази посока? Има редица изследвания, но много често те не са независими, така че ние сме изправени пред проблема, че от една страна трябва да се спазят критериите на цялата правна уредба на Европейския съюз, а що се отнася до оценката е, за въздействие върху околната среда, е, не можем да се опрем на истински така, експертно извършени оценки, да кажем, по отношение на Балтийско море, по отношение на някои енергийни проекти. Е, продължават продължава порочната практика да не се предлага резултати от вас. Благодаря. Колегата Виторио Бради. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо министър. Бих искал да кажа, че бях много доволен да чуя от вас за ангажираността на Испанското председателство с почвите и защитата им. Но искам да подчертая отново значимостта на повторното разглеждане на тези въпроси. А ако имаме ситуация на почвена ерозия, е много важно а, да гледаме на това като а, нещо, което трябва да ни напомни, че трябва да проведем а, акции за превенция а, на наводненията защото те се отразяват и на почвите чрез ерозия. А, за горските пожари също а, съм съгласен с вашата позиция. По отношение на вашето изявление, че климатичните изменения са от глобален характер и засягат живота и дейността на всички хора по света е абсолютно вярно. Аз смятам, че трябва дипломатическа офанзива да започнем по отношение на климатичните изменения, защото макар и да има различни области а, на отговорност и подход. Важното е целите от Копенхаген да бъдат постигнати. Освен това има няколко явления, които могат да бъдат контрастно представени. Например, а, Китай е част, неразделна част от развиващите се страни. В същото време е трудно да бъдат убедени щатите да приемат, да определят някакви техни граници по отношение климатичните изменения. Благодаря, благодаря, господин председател. Аз Аз искам да споделя, че някои от моите а, притеснения бяха успокоени вече, но все пак искам да изразя още няколко проблема. По отношение на а, Корепер искам да кажа, че не е добре да се поздравим за постигнати успех и да се отпуснем спокойно назад. Не, а, климатичните изменения са нещо, което непрекъснато трябва а, да бъде в центъра на, внимати, а, на вниманието ни. И така, в Мексико през 2010 ние трябва да коригираме онова, което се случи а, до сега и то съвсем наскоро, защото на хората им е много ясно а, какви са мащабите, които трябва да бъдат постигнати от Европейския съюз като такъв, което означава също така, че искат от нас да, им, да говорим в един глас и да говорим едно и също. А, изразихте а, по поредица от намерения по отношение на водите, на почвите, с което аз съм съгласен абсолютно. Вярно е, че трябва да се подготвят подходящите ответни реакции и действия, но също така е много важно да изразим загрижеността си по отношение, например, на горите или на горските пожари. А, и то а, в общоевропейски план. Тоест, трябва да работи много здраво по отношение на солидарността и на изразяване на нашата солидарност. Испанското председателство сподели вече някои инициативи, но след Лисабон и Копенхаген а, смятам, че трябва да работим много по-здраво, а за да намерим решение и за юга. Благодаря. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Yo me alegro mucho de... Благодаря, Господин председател, е, добър ден, госпожа министър. Много се радвам, че сте тук сред нас. Вие сте член на друга партия, е, но независимо от това, аз се радвам на възможността да поговорим за това как можем да направим е, Средиземноморието по-добро, по-чисто. От 10 години съм в парламента и установявам, че е необходимо да се подхожда педагогически и просветителски е, към е, съвета, към председателствата, за да им се обяснява какви са проблемите на юга. Е, сушата, липсата на вода или недостига на вода и така нататък. Затова, госпожо министър, съм уверена, че вие бихте могли да допринесете много за едно по-добро разбиране на средиземноморските затруднения. Изследванията, науката, изследванията би трябвало да вървят ръка за ръка с политиката. Европа все още е далеч от една така в тясна връзка между наука, изследвания и политика. Политиката по отношение на климатичните промени също трябва да се основава на научни изследвания. Когато говорим за използване на водните ресурси, когато говорим за вредни емисии, за химикали и така нататък. Всичко това, в крайна сметка, е свързано с климатичните промени. И за това са необходими много усилия за изясняване на тяхната, тясната връзка между земеделие, е, химически вещества, е, вредни емисии и така нататък. Е, нелегално, незаконно използване на гори, на дървен материал, на, на почви. Всичко това, както казах, предполага много педагогическа дейност. Следващият испански член на нашата комисия, да, благодаря. Здравейте, госпожо министър. Много съм ви благодарна за това, което казахте до тук по отношение на залесяването и проблемите с горите. Наистина се надявам, че ще постигнем по-добри резултати. Що се отнася до е, испанската политика за опазване на горите е, в рамките на испанското председателство, естествено бих искала да чуя малко по-конкретни аспекти и мерки. Е, Следващият оратор. Благодаря ви, госпожо министър, за амбициозната програма, която представихте за интегрирания подход в тази програма. Всичко е свързано помежду си. Ефективността, водното, управлението на водните ресурси, защитата, опазването на почвата, климатичните промени и е, естествено превенцията по отношение на природните бедствия. А природните бедствия са все по-често част от нашето ежедневие и, и те стават все по-страшни. Измеренията им стават все по-големи. Вие самата казахте, че в един регион има много силни валежи е, и след това наводнения, в друг район има силна или продължителна суша и е, пожари. горски пожари. Приехме директива, в която предвиждаме едно много по-широко прилагане на възобновяемите енергийни източници, като залагаме по този начин на една много по-висока енергийна ефективност. Надяваме се точно така да се справим до някъде с проблемите. Въпросът ми към вас какви са мерките, които Испанското председателство предвижда във връзка с предотвратяването на природните бедствия, най-вече суша, наводнения, пожари, горски пожари, които имат много вредно въздействие не само върху околната среда, но и върху а, социалните аспекти. Благодаря, госпожо министър, а, че дойдохте при нас благодарение на вашата политика за възобновяемите енергийни източници бяха намалени наистина а, емисиите на въглеродния диоксид в Испания, но Испания заедно с много други държави е далеч от постигане а, на целите от Киото и какво възнамерявате да направите, за да се, намал... за да се а, постигнат тези цели както на национално, така и на а, общностно ниво. И така, живът, от, хуманно отношение към животните при транспортиране какво а, прави председателството по този въпрос, така че да накара а, съвета а, да а, вземе а, необходимите решения, за да се подобрат условията за транспортиране на животните. Благодаря. Благодаря ви. Последният въпрос за днес от Испания отново. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка, тъй като е, говорилите колеги, е, тези, които получиха думата преди мен, на практика покриха целият спектър от въпроси, който ме интересува. Вие говорихте е, за химическите вещества, за химикалите. Госпожа Коас също се справя на някои аспекти. Какви са е, според вас е, резултатите, е, заключенията от е, е, прилагането на регламента РИЧ до този момент и на директивата за химикалите. Ние предвидихме един доста строг режим за регистрация, за контрол, но той се отнася единствено до държавите членки на Европейския съюз, а не за всичко това, което може да влезе в Европейския съюз от трети страни. Така че би трябвало да предвидим един по-стриктен контрол по отношение на вноса, на съставките на някои препарати. И още нещо. горите допринасят за намаляване на вредните емисии от въглероден оксид, монооксид, диоксид. Не смятате ли, че би трябвало не само да се борим срещу горските пожари и унищожаването и сичането на горите, но и да провеждаме една много целенасочена активна политика за насърчаване на залесяването. Да, имате, госпожа министр, 10 минути, за да отговорите на тези въпроси, след което ще трябва да приключим. Ще се опитам да се справя с тези 10 минути, господин председател. Госпожа Маколаите постави въпроса за възобновяемите източници. Налице е европейска воля до 2020 година да постигнем е, дял от 20%. Различните държави членки са поели по различен път. Да, все пак е, при подбора на вида енергия много често се изхожда от е, географското местоположение, от е, наличието на естествени на природни ресурси. Много често се говори за соларната енергия, за слънчевата енергия. И естествено има разлика дали говориш за средиземноморска страна или говориш за е, северноевропейска, скандинавска страна. Е, по същия начин различни са условията и по отношение на вятърната енергия в отделните страни. Но независимо от това, аз ще се опитам да включа тази тема по-активно в нашата програма и да е, получа повече информация и за някои нови технологии или утвърдени вече в практиката технологии, така че да ви информирам докъде сме стигнали с усилията ни да постигнем нашите цели. При всички положения възобновяемите енергии са част от нашите първостепени задачи. А сега по отношение на ОВОС. Оценка за въздействие върху околната среда. Да, ние ще се опитаме, естествено, коректно да прилагаме всички правни норми, които са разписани в правните актове на Европейския съюз и да следим за тяхното прилагане. Това означава естествено съответна готовност от страна на държавите членки също да се включат във всички тези оценки и контрола, който ще се извършва. Тоест да е, подсигурят една пълна прозрачност в това отношение. Информацията, която трябва да се предоставя и на обществеността, не бива в никакъв случай да се е, прикрива е, и ограничава, независимо от това какви са съображенията. Да, стана дума за трансграничният характер на една голяма част от е, проблемите с екологичен характер. И в този смисъл е, всичко това трябва да се има предвид, естествено. Е, когато държавите граничат единствено с държави членки на Европейския съюз, тогава проблема с ОВОС не стои чак е, е, така ясно, силно изразен, но когато се граничи с трета страна, която да кажем не, не спазва, не прилага нашите критерии, може да има проблеми. Макар, че има и трети страни, които правят е, щателен у вас. В интернет може да се получи информация, естествено и на книжен носител, така че съществуват много възможности човек да се интересува и да е, си набави необходимата информация, която стои между другото на разположение и на депутатите. Господин Проди засегна темата опазване на почвите. Още веднъж повтарям, много важна е за нас тази тема. Господин Проди говори и за периодите на суша, на голяма, на силна суша. Трябва да помислим как да процедираме. Когато става дума за период на суша, си казваме, че Европа би трябвало да разполага със стратегически план за преодоляване на тези периоди на суша, като целта ще бъде естествено да не оставим европейските граждани без вода. Същевременно с това трябва да поемем и съответните мерки, да предприемем съответните мерки за превенция, за предотвратяване на сушата. Така че е, няма да кажа изобщо да се освободим от е, това бреме, но най-малкото да съкратим периодите на суша или да ги направим по-редки. А по отношение на климатичните промени си мисля, че не можем така да е, отделим, да разграничим е, проблемите, свързани с недостига на вода и управлението на водните ресурси. Да, като говорихте за страните, които бързо се развиват, но все още не са развити индустриални страни, те също ще трябва да се присъединят към общите усилия. Те са глобални проблемите и за това би трябвало от всички страни да се поемат съответните отговорности и всеки да е, полага усилия. Не можеш да се качваш във влака, само когато ти е удобно и да пътуваш безплатно. Ще трябва да плащаш. Надявам се да използваме е, срещата в Мексико най-вече за това. Да убедим и останалите, че трябва заедно с нас да действат. Господин Орео, вие говорихте за това, че единодушието много често не съществува, макар че се говори с един глас. Да. Как ще го постигнем ли? Ще се опитаме просто да постигаме общи позиции и да ги огласяваме. И това означава всъщност е, да говорим в един, е, с един глас. Е, говори се с един глас, когато хората споделят едно и също мнение и когато са постигнали преди това съгласие. И в парламента би трябвало също да има съгласие по отношение на климатичните промени. Струва ми се, че в Мексико все пак ще се придвижим напред в това отношение. Да, липса на недостиг на вода на, в определени периоди, суша и също времено и други проблеми. Спомняте си, че имаше едно такова съобщение на комисията във връзка с недостатъчните е, водни ресурси, с е, дългите периоди на суша. И тогава ние направихме опит да започнем е, разработването на някаква стратегия на Европа, Испания, Италия и други страни, които бяха особено заинтересовани, разработиха планове за управление на водните ресурси. ще работим в тази посока. Средиземноморието се отличава с специфични проблеми и специфична е, ни са характеристиките на този регион. Необходима е стратегия за ограничаване, намаляване на социоекономическите е, последствия, неблагоприятни последствия след дългите периоди на суша, от които са засегнати най-вече средиземноморските страни. Ще се опитаме да формулираме една обща позиция. Госпожа Готиер говори за значението, огромното значение на научните изследвания – когато говорих е, за първи път е, пред министрите, е, подчертах значението на научните изследвания не само за настоящето, но и за бъдещето. Вчера в Испания също имах възможност да говоря пред една по-голяма аудитория по различни теми, най-вече многообразието на видовете, е, разнообразието, биологичното разнообразие и така нататък. Естествено, че нещата и тук са свързани с развитието на науката и следователската дейност. И така селското стопанство също е много-много свързано с околната среда с климатичните промени не бива да омалуважаваме тясната връзка между климатични промени и селско стопанство. И когато говорим за ограничаване на неблагоприятните последици, не бива да изпускаме от очи и всичко това, което можем да направим в селското стопанство. Тъй като нямам достатъчно време сега, надявам се днес след обед е, да мога да е, навляза в малко повече детайли. Е, господин Шлютер засегна аспекти на транспорта, свързани с защитата на животните. От една страна домашни животни, Надявам се, че ще успеем колкото е възможно по-бързо да се договорим по текстовете за съответния регламент, който трябва да влезе в сила на, да, да бъде прият на 1 юни. Освен това, трябва да мислим за животните, които се използват е, при научните експерименти, като опитни животни или животни за тестване на продукти. Това са въпроси, които до някъде изискват определено проучване на въпроса вече на основата на Лисабонския договор. Има и е, по отношение на процедурите някои изменения. Да. Днес, е, ако правилно си спомням, тук сте обсъждали обозначаването и етикетирането на хранителните продукти. Това не е свързано с е, пряко с защитата на животните, но важно във всеки случай е да да разработим съответния инструмент, който да помогне на потребителя да се информира по-добре и да разбира истински какво точно консумира и какво купува. Освен това, има и редица други въпроси, свързани с проблематиката животни, научни изследвания, транспорт на животни, най-вече на домашни животни. Ние ще работим по тази тема ще работим активно, но най-вероятно няма да успеем да приключим с работата по време на нашето председателство. Има и много-много други е, теми, които ми се ще да засегна, но сега ще трябва съвсем накратко да отговоря на последните членове на комисията, които поставиха важни въпроси, свързани с е, опазването на горите, с залесяването, с е, Увеличаването на горските площи. Да, важни е, въпроси, свързани с околната среда. Ние сме убедени, че Европа на 27-те би трябвало да, е, да опази горските плащи, които в момента представляват около 42% е, от цялата територия макар че са неравномерно разпределени. Освен това става дума за многообразие, разнообразие на видовете, за опазване на чистотата на въздуха, на водите, на почвата, защото и е, многообразието на видовете зависи от е, това до голяма степен в националната економика, в народното стопанство има възможности да се генерират съответните финансови суми и те да се инвестират по един разумен начин за всичко това, което сме си поставили като цел. Съжалявам, че все пак пресрочих 10 минути, но аз се надявам, че при следващата е, конференция, международна конференция, ще обсъдим всичко това отново. Благодаря ви, госпожо министр. Благодаря ви за това, че час и половина с е, много ангажимент, с е, очевидно и е, много познания се опитахте да отговорите на всички. Е, и то не е малко наброй въпроси, които ви бяха зададени. Е, подробно отговорихте на въпросите. Желаем ви много-много успехи е, в рамките на Испанското председателство и разбира се от дома